разбиране от страна на десните радикали е, е немислимо. И искам да изтъкна колко опасни са тези тенденции в Унгария, Австрия и другаде. Добре, благодаря ви. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде днес в 11 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно изявление на комисията по повод на масовите прояви на жестокост в Джос, Нигерия през януари и март. Давам думата от името на комисията на комисаря Оли Рен. Uh, Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, с голяма тъга научихме, че бившият е, президент на Нигерия, господин Ярадуа, е починал миналата вечер. Той допринесе значително за мира и стабилността в Нигерия, особено и, е, както и в е, целия регион на Западна Африка – с това Дей, изпълняващият дейността президент господин Гудлак Джонатан, автоматично става президент и той ще поеме своите функции след като се закълне тази вечер. А, като той трябва да се закълне пред а, председателя на Върховния съд. Господин Джонатан идва от северната част на Нигерия, нещо, което а, дава повод на някои спекулации за възможности за нестабилност, особено като се имат предвид последните месеци. Насилието в а, селата около град Жос, където хил, стотици нигерийци са загубили е, живота си или са ранени, е, са изключително потрисащи. Хиляди са напуснали своите домове, за да избягат от насилието. Смятам, че е необходимо Европейският съюз да реагира бързо и решително. След проявите на насилие през януари и март се свързахме с множество международни организации, които занимават с хуманитарна помощ, така че да се осигури помощ на жертвите. Европейският съюз беше един от първите, които изразиха своята подкрепа. Върховният представител Кати Аштен е, заедно с Бернар Кушнер и Хилари е, Клинтер и господин Мали Бранд излязоха със съвместна декларация, осъждаща насилията, насилието и призоваваща извършителите да бъдат подведени под отговорност. През февруари и март е, е, бе, е, бяха проведени дипломатически срещи с е, Министерството на външните работи на Нигерия за проучване на последните безредици. Призовахме правителството на Нигерия да осигури разследване на кръвопролитията и да бъдат осъдени извършителите. През последните години, през последните 11 е, години, над 14 000 души са загинали при сблъсъци в Нигерия и около 6 000 са избягали от домовете си. Това са насилия, които е, не са само етнически, религиозни и само економически. Е, и двата фактора играят своето имат своето значение. Тук говорим за е, междуобщностни сблъсъци, е, както и е, реакция е, срещу управляващите, е, спорове за земя и прочие, които водят до такива сблъсъци. Европейския съюз и Нигерия е, работят по всички дипломатически пътища и в рамките на Европейския фонд за развитие се подпомагат усилията за економическо развитие в Нигерия, като всичко това се обвързва с изисквания за осигуряване на мирен диалог и зачитане на правата на човека. Всичко това е обвързано и с ангажиментите по споразумението от Котоно, в което се забраняват всички дискриминационни мерки по етнически или религиозен или расов признак. И така осъждаме междуетническите сблъсъци в Нигерия и настояваме за диалог, нещо, което ще подчертаем и на следващата министерска среща Европейски съюз Нигерия тази есен. Да, благодаря. Сега минаваме към изявления от името на представителите на политическите групи. Две минути от името на НП господин Мичел. Бих искал да се присъединя към комисаря да изгреза, да изреза съчувствие към хората е, на Нигерия, народа на Нигерия, по повод смъртта на господин Омаро Адуа. Наистина, е, кризата в тази държава и, и специално Джос е, е един град, който е, е, вече има една предистория на насилие и това е много тревожно. Сблъсъка между е, християни и, е, и е, мусулмани кара мнозина да мислят, че е, конфликта се корони в е, е, религиозна омраза, но всъщност е, причините, корните са другаде. Аз зная, като ирландец, че е, хората дълго говорех е, за ирландския конфликт, като конфликт между е, протестанти и католици. Но е, въпросът, проблем е много по-дълбок, е, много повече различни проблеми са в корена на проблема, включително граждански права. Наистина не трябва да упростенчески да гледаме на нещата и да смятаме, че тези убийства са резултат само на религиозна омраза. Има социални, политически, и економически фактори, които трябва да бъдат отчетени преди да е, стигне до съветния извор. Етническото съперничество между хората между двете общности, хаоса и а, другите всъщност а, доведе до е, насилствени сблъсъци 2004-2008. Насилие се използва за решаване на, на различията. А, много разочароващо е, че държава като Нигерия, която е осмата по производство на петрол в света, има е, такъв голям брой от населението си, е, които живеят е, под границата на бедността. Наистина, Нигерия би трябвало да се издигне над тези граници, да създаде условия на социална справедливост, което ще е, смекчи, което ще помогне да се реши проблема с насилието и ще се потърсят други начини на разрешаване на конфликти. Е, Нигерия трябва да получи съответната помощ за това, за да може такъв вид жестокостите не се повтарят. Минута и половина от името на социалистите Тайс Берман. Благодаря, господин председател. И нашата група на социалистите и демократите, демократите се присъединява към съболезнованията, които бяха изказани от комисаря Рен за смъртта на президента на Нигерия, господин Ярадуа. Изглежда, че много често при анализа на жестокостите се подчертава религиозното измерение, обаче смятам, че господин Мичел бе прав да подчертая, че има и други причини за тези конфликти. Най-важното е, че липсват ресурси и има борба за плодородна земя, нещо, което е повод за сблъсъци между християнските фермери и мюсюлманските заселници. фермерите, които са там от много време, се чувстват заплашени от прииждащите мюсюлмански заселници, които пък идват в търсене на земя. Трябва да се предприемат мерки, включително и в е, областта на образованието, за да се осигури диалог е, и трябва всички отговорни за насилието да бъдат подведени под отговорност. Шокирани сме, че местните управници сега заплашват, е, че ще екзекутират осъдените на смърт е, само защото са прекалено пълни затворите, а затворите са пълни, защото защото затворниците чакат години наред, докато се стигне до съд. Господин Шарл Гьоренс от името на АЛДЕ. Две минути. Благодаря, господин председател. Да, наистина, току-що научихме за кончината на президента Яр Ардуа и изразявам своето съболезнование по повод преждевременната му кончина. Тази кончина всъщност идва в един момент на сблъсък, изключително жесток и кръвопролитен между християнската и мюсюлманската общност. Областта Джос, която е обект на нашата резолюция, всъщност е източник на вдъхновение. Бихме могли много да говорим за раздорите и за кървавите бани. Но какво ражда това насилие? Защо политическите власти не могат да се справят с корупцията, например? или пък тези спорове за плодородна земя или за природни богатства и залежи, които са разположени в тази област, или пък и климатичните изменения, опустинявания или наводнения, които също повече засилват краските. Какво можем ние тук в Евросъюза да направим? по този въпрос. Наистина можем да се позовем на член 8 от споразумението Котону и да засилим диалога с регионалните власти. Това можем да го направим, можем да осъдим насилието, нещо като всъщност правим с тази резолюция. Можем да изразим съжаление от факта, че тази, този пръв износител на петрол, тази толкова богата страна, не съумява да се пребори с бедността. Можем да направим каквото си искаме да осъждаме, да преосъждаме, да осъждаме за трети път, но надеждата, къде е надеждата? Надеждата е в самото нигерийско действие. Нигерия трябва сама да започне да работи за собственото си оздравяване. И аз се надявам, че Гудлак Джонатан, новият президент, ще започне смело да се бори с тези с тези недостатъци, които току-що изредих. Сама трябва да си помогне Нигерия. Има верни синове и дъщери, които могат да се справят с това. Разбира се и с наша помощ. Ние подкрепяме президента в задачата му. Благодаря ви, господин Гьоренс. От името на Зелените за минута и половина, госпожа Кил Нилсен. Да, благодаря. Групата на зелените също се присъединява към съболезнованията, изразени от преждеговорившите. Подкрепяме резолюцията и нейният текст за масовите за масовите прояви на жестокост, които са просто още една краска в тъжната картина на липса на граждански и човешки права там. Нека да ви кажа няколко думи за затворната система там. Те са пренаселени и непрекъснато се нарушават гражданските права там. 65% от задържаните в тази държава никога всъщност не са получили обвинителна присъда, не са били обвинени в нищо. Някои имат висящи процеси от 10 години и Нигерия просто няма друг изход, освен да признае тези грешки и да обещае бързи реформи на съдебната система и на затворната система. Ако ви говоря за затворите, е защото съвсем наскоро си спомнихме и сме свидетели на това колко малко се цени човешкия живот в Нигерия. Наскоро в Нигерия бе обявено бе обявено намерението да се екзекутират масово осъдените на смърт. Защо мислите? За да се намали пренаселението, свръх натрупването на затворници в затвори. А някои от тези осъдени на смърт са невинни или не са имали право на, на съдебен процес. През февруари, февруари 2009 година нигерийският външен министр заяви пред ООН, че Нигерия Нигерия се присъединява към мораториума на смъртното наказание. Ето за това предлагам сега едно устно изменение, когато започнем да гласуваме, да, да осъдим тези изказвания на нигерийски ръководители. Благодаря ви. От името на консерваторите и реформистите за една минута господин Ван Дален. Voorzitter, ik betuig ook graag eh, namens... Господин председател, аз също от името на моята политическа група е, предлагам, изказвам съчувствие на нигерийския народ е, по повод смъртта на президента им убийствата и жестокостите, които бяха извършени в Йос и около града, наистина са неописуеми. И от тогава едва ли нещо се е променило, защото непрекъснати изблици на насилие се случват между християни и мусулмани. трябва наистина да започне бързо едно независимо разследване, защото тази държава трябва да е в състояние да защитава гражданите си. Второ, е, трябва да направим всичко възможно такъв вид е, ужасни е, актове на насилие да не бъдат толерирани. Трябва да се помисли за, за е, смекчаване на позициите между двете групи население, които се борят, се бият за територии. Трябва наистина да се сложи край на тази спирала на насилие. И сега от името на Обединената европейска левица за две минути има думата госпожа Вержият. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. И аз искам да се присъединя към изказаните съболезования към нигерийския народ след смъртта на президента. Европейската обединена левица няма да гласува това предложение за резолюция и по принцип не се присъединява към нея. Смятаме, че тази проекто резолюция е против нещо, което тук се каза няколкократно, а именно, че не атакува корените на злото, е, осъждаме насилието и изискваме да се преследват и съдят престъпниците. Но Нигерия е голяма африканска държава с вековна история и 148 милиона население. Това трябва да бъде богата страна, защото има петролни залежи, но БВП и всъщност БВП на Нигерия е второто в Африка, след Южноафриканска република и Алжир, но там много, всъщност по-голямата част от населението живее под прага на бедността и внася повечето, колкото и парадоксално да звучи, петролни деривати, защото няма рафинери. Много от нейните рафинерии всъщност са вън от производство, затворени. Защо тогава? Защо Нигерия всъщност изпадна в, тази, в това положение? Защото е вопиющ случай за това как действат някои международни компании с съучастието на нашите правителства в някои случаи. Особено имам предвид тази петролна компания, която експлуатира 40% от нигерийското черно злато. Делтата на река Нигер където са разположени част от най-красивите запаси на зеленото богатство на нашата планета са почти унищожени от изливащата се там мърсотия. Нигерия е една от най-корумпираните държави в света. 127 милиарда са заграбени от корумпирани военни хунти и са изпратени в банки Обединено кралство, Франция и Швейцария. Смятам, че това не трябва да се търпи и че това, което ние предлагаме да приемем като проекто резолюция, изобщо за нищо не служи. Това, от което имаме нужда от международна солидарност Нигерия. Благодаря ви, госпожо Вержият. Сега минута и половина господин Провера от името на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Знам колко е трудно религиозните общности да си, да си съжителстват мирно, особено когато става дума за християни и мюсюлмани. Както ни припомня резолюцията, положението е изключително тежко. Над 14 000 души са загинали при религиозни или етнически сблъсъци след края на военния режим през 1999 година, а през последните три месеца са загинали 500 души. Виждаме е, невероятни сблъсъци и смятам, че е добре ежегодно Европейският парламент да изготвя доклад за религиозната свобода по света, нещо, което е изключително важно за стабилността на много страни. Господин комисар Рен, е, вие казахте, че Нигерия е една бедна страна нищо подобно. Тя е изключително богата, но за съжаление в нея управлява корумпирана класа лидери, които ощетяват гражданите. Социалното и економическо възобновяване в Нигерия, както и в много страни в Африка, има нужда от нови управници. Една минута от името на независимите господин Ханс Петър Мартин. Нигерин, Вьетнах. Да, в е, наистина е, Нигерия, в която трябваше да се стои следващото е, първенство по футбол, би могла да бъде витрина на Африка, но в глобализиращия свят, тя попада в между двата лагера, дали да избере китайския път или европейския път. Аз смятам, че би трябвало ние да запазим европейските си позиции срещу злоупотреба с правата на човека е, тези, които заслужават присъда да бъдат в затворите, а не да получават е, е, да бъдат екзекутирани без съд и присъда, да няма саморазправа ние в Европейския съюз трябва да отстояваме правата на човека а не е, това, което е, дава като пример Китай на Нигерия за незачитане на правата на човека. Да, сега преминаваме към изказвания от името на самите депутати. На първо място за две минути давам думата на колегата Марио Мауро. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, насилието не решава проблемите. То води само до трагични последици. Насилието е нехуманно, нечовешко, чудовищно. Това е последният начин, по който могат да се решават конфликти. сблъсъците между, е, между общностите в Нигерия се дължат не само на религиозни разлики, а и на економически затруднения. До голяма степен управляващите са отговорни за ситуацията. Те са длъжни да осигуряват възможност за мирно съвместно съжителство между етническите групи в страната. Това е необходимо за целия нигерийски народ. Също така е необходимо извършителите на жестокостите да стигнат до съд и трябва да се вземат да се направят усилия и да се предприемат всички възможни инициативи, за да се постигне сближаване между общностите. Необходими са нови управници в тази страна, която е толкова богата на ресурси, особено на нефт. Необходимо е да се настои за по-добър достъп до ресурсите и по-добре, до, по-добро преразпределение на печалбите от нефта. И нашите усилия в Нигерия трябва да настояват за това. Основните заплахи не са в самия конфликт, а в неговите първопричини. И трябва това да се има предвид, ако искаме демократично развитие. Една минута за госпожа Корина Крецо. Благодаря, господин председател. И аз искам да изразя съболезнования към нигерийския народ за загубата на, председат, за, на президента. Наистина появяват се с това нови рискови фактори, защото когато изчезне е, такава фигура, нещата се дестабилизират още повече. Още от началото на годината сме свидетели на масови взаимни убийства между християни и мюсюлмани. Може би, ако се засили военното присъствие по улиците, това ще създаде повече чувство за сигурност, реално съществуваща сигурност. Може би тези войскови части могат да бъдат и международни. В такъв случай няма да има такова чувство за безнаказаност, когато се задържат виновниците и престъпниците, тогава ще изпратим положително послание за спокойност, за спокойствие и за спокойствие и сигурност. Това го направихме на Балканите, защо не го правим в Африка? Благодаря ви, госпожо Крецо. Господин Танък. Като момче си спомням картини от ужасната гражданска война в Биафра региона на Нигерия 40 години по-късно едва ли нещо се е променило. Отвратителни е, е, е, картини от Жос, където стотици и хиляди хора са изпоклани, ни, пока, ни по, доказва, че това е една хронично, хронично нестабилна страна. Етнически, е, племенни, религиозни конфликти са ендемични в, в Нигерия. Вчера и е, смъртта на президента и аз изказвам съболезнованията си на нигерийския народ е, е, ще доведе до борби за власт, което още повече ще засили нестабилността в тази огромна страна. Ето защо аз съм притеснен за дългосрочната стабилност и устойчивост на държавата като унитарна, като национална държава. Наистина има гласове Нигерия да се раздели на две Судан или други държави, които, в които се въззрени на, изток, на е, северен е, е, християнски свят и южен мюсюлмански са пример за това, но единните, юнитарните държави вече не са гарантирани и това поставя въпрос за бъдещето на Африка. Минута и половина колегата Хигинс. Господин председател, ужасяващите жестокости в щата на платото в Нигерия доведе до изключително много жертви, много, включително и много жени и деца. Тези е, междуособици са ужасяващи и е необходимо да се видят техните реални причини. Е, колониализмът и бруталните нашествия в е, Африка много често се възползваха от разделенията между племената и това е оставило своите последици. Анализаторите на BBC наскоро подчертаха, че въпреки, че жестокостите са между християни и мусулмани, причините не са толкова религиозни, колкото економически, се дължат и на лошото управление и на корупцията на управляващите елити. Нагерия е една от най-богатите на природни ресурси страни, но за съжаление управляващите запазват за себе си лъвския пай от, тази, от това богатство и оставят останалите граждани да живеят в бедност. Необходимо е богатството на Нигерия действително да бъде публична собственост и да се контролира по демократичен начин и хората да могат да изградят един достоен живот и само на тази база ще могат да бъдат преодолени между, между общностите разлики. Ако ли не, можем да очакваме допълнителни варварства там. Благодаря. Минута и половина за господин Кашмарик. Много благодаря, господин председател, дами и господа. Нигерия е много важна страна. Ето за това ни занимава толкова и сме толкова стъписани от масовите прояви на жестокост в региона на Жос. Това е свързано обаче не само с религиозните и политически различия, а и с огромните социално-економически различия, бездни всъщност. И това е с... Това има история, тази бездна, тъй като мюсюлманите са коренното население, а другите са пришълци етнически е критерият, по който там се гласува за политически партии, така че, както виждате, нещата не са само религиозни. Основният закон на Нигерия гарантира свобода на вероисповедание. Може би си мислите, че съм наивник, че изобщо ви говоря за конституция в Нигерия, но ви казвам, че най-старата конституция в света, американската, или най-старата конституция в Европа, полската, изреждат ценности, ценности, които са изключително важни и към тях трябва да се придържаме не само ние, но и нигерийските власти, просто да изпълняват конституцията си. Благодаря. Приключихме с това, изчерпихме списъка на изказващите се и ще дам думата на тримата, които са се записали в процедурата за спонтанни изказвания. На първо място господа Андрия Кене. Благодаря, господин председател. Бих искала да изразя своите дълбоки съжаления за е, тези жестоки, кои, жестокости, които доведоха до смъртта на няколко стотици души. Това подчертава необходимостта от процес на сближаване, за да се осигури мирно съжителство между мисиоманите от северната част на страната и християните от южната част на страната. Трябва да проявим разбиране за економическите трудности, с които се сблъскват хората там и за това, че само някои се облагодетелстват от богатството в южната част на страната. Затова е необходимо да се осигури демократическо развитие и да се защитят основните права на човека. И също така иска да изразя своите съболезнования по отношение смъртта на президента. Господин Преда има думата. Много благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към съболезнованията на преждеговорившите за нигерийския народ след кончината на президента Омар Ярадуа. Искам две неща да спомена. На първо място думите на един нигериец. Когато го попитаха на какво се дължи злото в неговата страна, какви са неговите корени, той каза, че тези жестокости никой не ги наказва. Ето за това отговорните са властите, които позволяват тази липса на съдебно преследване за виновниците. Разбира се и религиозното, верското измерение на конфликта. Знаем, че там има различни вярвания, различни религиозни общности, но конфликтът всъщност е економически и социален. И това го взе под внимание Годлък Джонатан и свика един диалог на религиозни лидери. Благодаря. Благодаря. Каза господин, казва господин Гржип. Наистина картините са потрясающи. Това, което се излъчва по телевизията, човешки трупове застилащи улиците на Джос гледката е страшна и както каза колегата Марио Мауро, Мауро няма оправдание за насилието и като европейски парламентаристи, като европейци не можем да си затваряме очите под тези покъртителни картини, така че ще подкрепя резолюцията. Независимо от това в какво се коренят конфликтите, а знаем, че има много конфликти чието проявление са изблиците на жестокост, независимо значи на какво се дължат конфликтите, ние трябва да заемем ясна позиция, защото там има потъпкване на човешки права и съболезнования на нигерийския народ и от мое име. И сега, в заключение има думата комисар Оли Рен за крайни бележки. Президент, Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за сериозния и дебат, проведен с чувство за отговорност. Мнозина от вас подчертаха сложността на проблемите в е, обществото в Нигерия. Съгласен съм с вас. Комисията е наясно с е, сложността на проблемите там – Продължаваме ангажирането си партньорство, тясно си партньорство с Нигерия. И трябва да кажа, че абсолютно съм съгласен с вас колко важно е да се води тази борба с корупцията и безнаказаността, защото за съжаление, корупцията е дълбоко вкоренена в това общество и пречи на неговия напредък, както и на демократичните процеси в е, тази толкова богата на ресурси държава. С това е, влушава качеството на живот е, на обикновените хора. Наистина, ние активно предлагаме своята силна, конструктивна подкрепа на е, Нигерия чрез е, широк диапазон от инструменти, дипломатически мер, стъпки, е, помощ за развитие. Комисията наистина продължава да е, заклеймява насилието в Нигерия и да прави усилия да бъде то смекчено с дипломатически средства. Следващия форум, на който ще се разглежда този толкова важен въпрос на високо равнище, ще бъде в е, срещата на е, равнище министри през есента между ЕС и Нигерия и ще повторим нашия ангажимент и всичко това по този повод. Благодаря. Благодаря ви и ви поднасям <laughs> своите извинения за шума, който обикновено съпътства влизането на колегите за гласуване. Така че приключваме дебата и прекъсваме заседанието за известно време, след като ще продължим след минута-две с гласувания.